Hyvää huomenta. Jatkamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokousta ja pyytäisin teitä. Нека да продължим с нашето заседание. Ако обичате, служете си слушалките, защото иначе няма да успеете да проследите нашата среща. С нощи гледахме един филм. който беше посветен на случилото се в Тянанмън, на Тянанмън. А днес ще продължим да разискваме това, което се е случило в Китай. Ще имаме изслушване за състоянието на правата на човека в Китай. Причината е, че на 21 ноември беше проведена среща между Европейския съюз и Китай. А вчера имаше и среща на върха между Европейския съюз и Китай. И бих искала да ви припомня, че под Комисията по правата на човека винаги прави така, че резултатите от срещите и заседанията, това, което правим тук, става ясно и достига до нивото на срещите на върха. Днес да ви представя програмата. Имаме различни оратори, Имаме време до 11 часа определено за тези разисквания. На първо място бих искала да ви представя представителите на Европейския съюз, които ще ни дадат един общ преглед по диалога и срещата на върха. След това ще помоля останалите оратори да вземат думата. Разбира се, ще проведем и разгорещена дискусия след това. Бих искала да поднеса извиненията си към своите колеги, защото някои колеги закъсняват, което означава, че колкото по-късно започваме, толкова по-късно ще свършим. Имаме и представител на шведското председателство, посланник Нортландер, който ще ни представи един общ поглед към диалога и срещата на върха. Посланник Нортландер, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Е, бих искал да започна с правния семинар, който обикновено се случва преди самия диалог. Както знаете, преди този диалог между правителствата на Европейския съюз и Китай. Тук вече сме в един контекст на финансова и економическа криза. Професор Шабас е тук и може да ни разкаже повече за правния семинар и резултатите от него, така че аз няма да се спирам подробно. А ние сме радостни, че той успя да се случи, защото имаше някои затруднения, свързани с участието на семинара. Традиционно също така ние уреждаме и теренно посещение, когато сме в Кита, Китай. Този път не можахме да се договорим със своите китайски домакини за мястото на такова посещение, така че вместо да излезем извън Пекин, ние посетихме няколко държавни агенции, както и други институции и организации в самия град. Проведохме доста интересни а, разговори например с представители на академичния свят, с професори по право, както и с адвокати. Но също така посетихме и правителствени институции, които се поддържат от комисията или от държавите членки в така нареченото техническо сътрудничество. Обсъдихме следния дневен ред, върховенството на закона, съдебната система, правните реформи както и правата на адвокатите и осъждането без процес. Също така имаше и точка в дневния ред, която беше, която беше свързана с защитата на правата на човека в контекста на економическата криза, но за съжаление не остана време за нея. А също така имаме и една точка, която е винаги в дневния ред, а именно сътрудничеството на международни а, форуми да остава въпрос и за сътрудничество с Върховното представителство по правата на човека. Обик... Както обик... обикновено, ние бяхме представени от много представители, министри и представители на различни агенции. Атмосферата беше доста акуратна, доста точна. Беше издадено съобщение към пресата, в което се съобщаваше, че наистина е имало една откровена размяна на мнения. Стана на въпрос и за ратификацията на Международното споразумение за гражданските и политическите права но нямаше нищо ново от страна на Китай. На Китай тази ратификация се случва вече в продължение на 10 години. Обсъдихме също така и въпросът с а, смъртното наказание. Както знаете, а, броят на екзекуциите а, намалява, откакто Върховния съд в Китай вече разглежда всички смъртни присъди, издадени от отделните съдилища. По отношение на ограничените от страна на ООН, ние разгледахме така наречените тайни институции, в които а, хората биват осъждани а, без да се провежда правилен процес, но съществуването на такива институции беше отречено от страна на Китай. Разбира се, разгледахме и правата на защитниците на а, а, правата на човека в Тибет. Както знаете, отношението и реакцията на а, Китай беше осъдена като престъпна. Европейския съюз излезе със становище, което осъждаше екзекуциите от страна на Китай на хора, които са участвали в тези протести. Също така разгледахме и въпросът с върховенството на закона, защото според нас се наблюдава влушаване на върховенството на закона. Няколко адвокати са били лишени от своите разрешителни да практикуват Тук имаме следното явление. Обикновено се назначават хора на, на много висши съдебни позиции, а тези хора нямат достатъчните квалификации, за да стоят, за да упражняват тези постове. А също така беше отправена и критика към, от страна на Китай защото според тях правата на човека не се изпазват и в някои държави членки на Европейския съюз. Например, в страна като Швеция. Ние всъщност ще отговорим на всички въпроси, зададени от Китай в писмена форма. От Китай получихме писмен отговор на някои индивидуални случаи, които бяхме разгледали. Това беше едно добро постижение и след края на самия диалог ние посетихме вице по външни работи, където отново разгледахме въпроса с върховенството на закона, смъртното наказание, позицията на върховния представител, а също така и прилагането на Лисабонския договор и какво ще случи с неговото влизане в сила. Министърът не навлезе в подробности, но според него диалогът е изключително важен компонент от нашите взаимоотношения. Ние освен това се качихме на, на още едно ниво, Госпожо председател, ако ми позволите да спомена това, да, имаме срещата на върха. На срещата на върха бяха повдигнати няколко въпроса, свързани с правата на човек, които бяха споменати в съобщението за пресата. Но този въпрос, правата на човека, беше повдигнати на ниво външни министри, така че наистина бяха обсъдени в подробности. Благодаря. Благодаря, господин посланник, за вашето изложение. отново се изтъква фактът, че в рамките на диалога за а, правата на човека а, не трябва да забравяме проблемите, които съществуват в Европейския съюз, проблеми, които се повдигат от нашите партньори. Един важен въпрос, господин посланник. Повдигнахте ли а, въпроса за Худжян, носител на миналогодишната награда Сакаров. Дали той е още в затвора? Знаете ли нещо за него? Повдигнахме въпроса. Също и няколко други индивидуални случаи, които не са включени в нашето писмено изложение. Но не получихме отговор от китайската страна – като изключим някакви, някои така официални данни, примерно датата, когато е произнесена присъдата. Благодаря. А сега да чуем становището на комисията. Микалис Рокас и Тоби Кинг представляват комисията днес. Много малко мога да добавя към това, което каза посланникът, Бих искал да ви дам малко повече информация за Худжия. Информация, която не, не идва от китайската страна. Здравословното му състояние все така не е добро, въпреки че той получава, взима лекарства, но е много слаб. Това е повод за загриженост. Колкото до жена му, тя сега има малко по-голяма свобода на ограниченията за нейното движение са вдигнати, но по време на посещението на президента Обама тя е била поставена под домашен арест. По отношение на срещата на върха беше издадено общо изявление, в което съдържа един абзац осмия абзац за правата на човека. Това е добре. Там се говори за общият ангажимент за защита на човешките права и усилване на диалога по въпросите на правата на човека. Потвърждава се и значението, което отдаваме на диалога по въпросите на правата на човека. Формулиране ясният ангажимент да продължим да работим заедно, за да постигнем по-нататъчен напредък. В общото изявление се споменава ратифицирането на Международният пакт за граждански и политически права. И трябва да кажа обаче, че ние сме загрижени е, от забавянето на ратифицирането на пакта и е, дадахме а, гласност на тази загриженост. А, трябва да кажа, че според информацията, а, която получих е, на срещата на най-високо равнище, е бил повдигнат въпроса за правата на човека, също така и на тройката на външните министри, също така въпросът е бил повдигнат пред китайските ръководители от председателя на Европейската комисия Хосе Мануел Барозо очакваме, че когато съобщим резултатите на китайците, от срещата на китайците, ще бъдем в състояние да докладваме за конкретни резултати. За сега това е, което мога да ви кажа. Благодаря. Разбира се, ясно е, че съвета е, оценява въздействието на диалога ЕСЕ Китай, но необходими са ни по-точни данни, за да знаем какви части от този диалог трябва да получат по-голямо внимание. Да продължим нататък. Имаме много гости. Искам да кажа добре дошъл на господин Гао Ленкян. Той а, представлява а, Движението за права, човешки права в Китай. Дошъл е от Нью Йорк, за да участва в работата на нашата комисия. Представил ни е едно подробен а, писмен доклад. И аз е, бих искал да ви помоля да по споменете главните пунктове във вашия доклад, за да имаме време след това за дискусия. Имате думата. You, благодаря ви, госпожо председател и господа и госпожи членове на подкомисията, за тази възможност да допринеса към тази много навременна дискусия. Важната резолюция на Европейския парламент за а, Китай, права на младсинствата и прилагане на смъртното наказание, приета на 25 ноември, наистина подчертава много важната ситуация с правата на човека в Китай днес. Тя изпраща едно много важно съобщение на китайското правителство, на институциите на ЕСЕ и на държавите членки – тя също така изпраща едно съобщение на солидарност и надежда към китайския народ. Нека да започна с няколко лични данни. Аз бях научен работник в, комунистическата, в системата на Комунистическата партия повече от 14 години. Преди 20 години, обаче, след като наблюдавах кървовото разрешаване на ситуацията от 4 юни, аз се измъкнах от системата и станах изгнанник. Аз публикувах една книга, късните книги, години на Жу Енлай, която беше забранена от китайското правителство и не мога да се връщам в Китай повече. Това е една истинска болка за мен, че аз не можах да видя майка си в нейните последни мигове. Въпреки това обаче, аз не съм сам тези трудни, този труден личен избор на съвестта, на принципите, на приемането на цената, която трябва да се плати, независимо колко е мъчителна, е, е вече направен. И всеки ден различни хора правят този избор в Китай. Вие не чувате и не четете за тях. А, нямате никаква информация, освен това, което се публикува в пресата. Показването на филма Майките от Тянан Мън ни представи много примери за смели защитници в Китай, които се борят срещу историческата амнезия, срещу удобното приемане на миналото и продължаващите злоупотреби с правата на човека. Предизвикателството днес за международната общност е да подкрепя тези защитници – и да популяризира уважението и респекта за международните права на човека в Китай чрез конкретни механизми и процеси. Сега бих искал да говоря за ситуацията с правата на човека в Китай – Зрелището от Олимпийските игри през 2008 година все още е жив, живо в нашето съзнание. Едно зрелище, което беше проектирано така, че да покаже силата на Китай днес. Наистина не можем да отречем факта, че настоящия режим в Китай – който обаче наказва всеки, който критикува правителството или дори просто предлага реформи, които са необходими, или пък се осмалява да дава данни за факти, които очернят имиджа на Комунистическата партия. в периода към Конгрес на партията през 2012 година ще доведе до това, че различните политически фракции ще се борят за власт. Вече виждаме как те се опитват да провеждат една изключително твърда политика, която разкрива тяхната идеологическа ортодоксалност. Това са винаги усилия от страна на китайското правителство да контролира хората, които са вътре в страната, вместо да се обърнат към корена на проблемите. В същото а, време а, виждаме тези авторитарни действия, а, които водят до дълбока несигурност от страна на лидерите. В същото време обаче изглежда, че международната общност Дава на Китай одобрение за това, което те правят в, по, по отношение на правата на човека. Това се случва, защото много от правителствата искат просто да запазят своите инвестиции и интереси. В момента виждаме увеличаването или експанзията на меката сила на Китай. Нещо, което се вижда и се одобрява от много държави в Европа. Също така виждаме и а, културен обмен. Това е нещо, което допринася за това. Надграждането над миналите академични и културни инициативи а, води до разширяване на меката сила и е част от официално подкрепената стратегия да се промотира, да се популяризира китайския модел или пекинския консенсус чрез официалните медии. Но приемането на тези прояви на мека сила от страна на международната общност пада в капана на разпространяването на китайската култура, на китайското древно минало. Нещо, което се подкрепи от Китайската комунистическа партия – за да може света да се убеди, че Китай е страна различна от Запада и трябва да бъде изключена от правилото да се спазват правата на човека. Приемането на всичко, което се случва в Китай във връзка с правата на човека и игнорирането, пренебрегването на неудобните китайски гласове допринася за подриването на борбата на китайците вътре в страната и извън страната. Китайците, които се опитват да допринесат за осъществяването на реформите в правата на човека. Този избор и а, тези компромиси също така подкопават и международната система за правата на човека и парадоксално също така имат опасни последствия за благополучието и сигурността в света. Тъй като всяко правителство прави компромиси по отношение на правата на човека, за да може да добие по-големи ползи във връзка с сигурността, те също така и подкопават своите вътрешни интереси, например правата на работниците, сигурността на потребителите или стабилността на бизнес инвестициите в а, Китай. А също така в Китай а, ние изпитваме и този мит за разпространението отгоре надолу. Че демократическото развитие, че прогреса ще доведат до някъде и до промени в Китай. Въпреки международната договореност и нарастването на средната класа в Китай, ситуацията с правата на човека се влушава както в Китай, така и в целия свят така, защото политиката на Китай за малко права на човека и малко права на работниците лесно се изнасят навън чрез отворените канали на глобалната економика и достигат места като Африка и Латинска Америка. Сега бих искал да направя няколко коментара за ролята на Европейския съюз. Съвета за човешките права не може да казва, че разбира цялата сложност на различните институции на Европейския съюз с различните процеси, особено във връзка с това, че политическите дебати продължават, политическите дебати във връзка с правата на човека както и дебатите за ролята на различните инструменти, като диалог и семинари на експертно ниво. Ние очакваме с нетърпение да чуем за провеждането на други е, семинари, за други становища на експерти. Но основният извод е, че Европейския съюз, че комисията и държавите членки трябва да изпратят едно общо, силно послание до властите в Китай. А именно, че всеки индивид, всеки човек има значение и че правата на човека имат значение. Ние определено категорично поддържаме призива на парламента за включването на клауза за правата на човека в новото споразумение за партньорство и сътрудничество, за което се водят преговори в момента. Във връзка с диалога и семинарите, съвета за човешки права участва в изслушванията в парламента, както и в, пет експертни семинара, проведени през последните 8 години. Като прилагаме стандартите на Европейския съюз за поставянето на човешките права в центъра на вниманието във всички политики, включването на жалони и различни други ценности, ние можем да кажем обаче, че няма положително въздействие на диалога и на експертните семинари. Ако е имало какъвто и да било прогрес, какъв, какъв, за какъв напредък става въпрос? Дали става въпрос за конкретни практически резултати, които са постигнати благодарение на провеждането на диалога и на семинарите. Всяка политика или програма, които са направени под етикета деполитизиране на обмена, е всъщност въпрос на политически избор. Да не се поставя предизвикателство пред цензурата и изключването да се позволяват, да се поставят ограничения за това кой може да договори, какви въпроси могат да се обсъждат. Всичко това са политически решения, които се поддържат от статуквото в Пекин. По този начин систематично се нарушават правата на гражданите, правата на човека. А това са права, които са гарантирани от китайската конституция, от китайското законодателство и от международните задължения на Китай във връзка с правата на човека. Hey. Let me close with some recommendations. Нека да приключа с някои препоръки. На първо място, различните институции на Европейския съюз могат по-ефективно да подкрепят усилията на китайските защитници и независими групи като HRIC, за да може да се продължи стремежа към по-голяма откритост и върховенство на закона. за, също така, за да можем да се справим и с настоящото нарушаване на правата на човека. На второ място, Европейския парламент, като демократично избиран орган, може да упражнява своя надзор и възможности за, кон, за контрол, за да направи така, че правата на човека да са в центъра на вниманието във всички европейски политики – и че демокрацията и инструментите за поддържане на правата на човека се използват ефективно, което означава, че има, нали, че има отчетност, че има прозрачност, която показва как се изразходват публичните а, ресурси и парите на дънакоплаците. Във връзка с експертните семинари, ако те се спонсорират благодарение на инструменти за поддържане на демокрация и правата на човека. Тогава тези семинари трябва да бъдат оценявани от гледна точка на постигнатите резултати във връзка с правата на човека. Ако намерението е по време на тези семинари да има просто академичен обмен, тогава просто бихме предложили универсалните стандарти за академична цялост, академична независимост да бъдат прилагани. Днес различните организации ще публикуват нашата оценка с декември 2008 година на диалога ЕСЕ Китай и правния експертен семинар. Оценката също така поставя и допълнителни конкретни препоръки за подсилване на прозрачността и отчетността на средствата и инструментите, както и за подсилване на ролята и участието на независими НПО, експерти от Европейския съюз и Европейския парламент. Ние бихме желали това да стане част от настоящото изслушване. Заключение. Ако политиките на Европейския съюз във връзка с правата на човека трябва да са важни Европейския съюз и държавите членки трябва да предприемат конкретни практически стъпки, за да поддържат амбициите на китайски, китайския народ, тъй като ние се борим за по-демократично и отворено общество. Благодаря ви. Очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин Ланкян. Благодаря за конкретните препоръки, които отговарят в много голяма степен на исканията, които редовно представяме на, комисията, пък и на китайските ръководители. Вие сте главно действащо лице в нашата дискусия, дошли сте отдалеч. но останалите няма да дадем толкова време. И затова ще ви помоля всички да помогнете за провеждането а, на нашата дискусия. Господин Килгъл, а, а, срещали сме се в Финландия. Вие сте а, юрист с а, а, международна практика. Ще ви дам 5 до 7 минути, не толкова много, колкото на преждеговорившия. По-специално вие се занимавате с а, трафикът на човешки органи. А, добре дошъл, а, имате думата. Мисля, а, а, а, мисля, че имате моят текст пред себе си. А, предупредете ме, когато се свършат моите 7 минути. Господин Гал спомена, че положението с правата на човека в Китай се влушава. Той много добре иллюстрира положението на нещата. Гао Шенг беше един виден, от видните китайски адвокати. Той защитаваше членовете на Фалунгонг, беше изпратен в трудов лагер Тиса до Народния конгрес на Китай. Беше му отнето правото да практикува като адвокат. Жена му и дъщеря му бяха подложени на тормоз. В продължение на 5 седмици бяха измъчвани и сега се, не знаем къде са в нашия окончателен доклад за взимането на органи от членовете на Фалунгон, трябва да кажа, че много от тези, които са успели да напуснат лагерите и да избягат от Китай, говориха за ужасните условия, 16 часов труд, без заплащане и изтезания. И те са, те са, те са работили за стоки за износ, дрехи, клечки за ядене и включително дори коледни играчки. Лагерите, както знаете, са създадени по времето на Мао, по модела на сталинските лагери от ГУЛАГ. Задържат се там членовете на Фалангонг до 4 години без а, право на а, а, контакти с външността. Има 340 подобни лагера, а, стотици хиляди хора са задържани в тях. Тази практика продължава. Кристал Чан, друг член на Фалун Гонг, беше, била е помощник на председателя на голяма фирма за внос-износ. и Три, три години в лагер е била задържана, били се е там, окована в вериги. Тя сега е, е беженец, живее извън Китай. Тя подчертава, че членовете на Фалунгонг очевидно не симпатизират на китайската комунистическа партия, но не искат да участват в управлението на Китай. Тя казва, аз обичам Китай, горда съм с хилядолетната история на Китай, а, обаче а, а, ние стигнахме до заключението, че а, членовете на а, Фалунгонг в Китай биват убивани, за да може да се а, търгува с техните органи. и Това става в голям мащаб, много е разпространено. Фалангон е, е традиционна китайска духовна а, а, дисциплина, която включва упражнения, медитация и така нататък. Проблемът е, че движението се зароди през 1992 година. до 1999 година то стана толкова популярно, че Комунистическата партия се оплаши от неговата популярност. Броят на уния, които практикуват Фалунгонг от 1992 година са стигнали сега 70 до 100 милиона. Практиката е забранена а, и бива ухулвана във всички медии. Онези, които от, не щат да се откажат, продължават да прекуват, са подложени на тормоз, арестувани биват, измъчвани. И ако не се откажат под натиска на изтезанията, те биват интернирани и изпращани в е, трудови лагери. Моля, прочете доклада за подробностите. Той е качен в интернет, но ще ви дам само някои два, някои примери, два примера е, само членовете на Фалунгонг в лагерите са подложени на медицински проверки, взима им се кръв и биват подложени на изследвания. Това е необходимо. Разбира се, при трансплантацията на, трансплантацията на органи. Имаме един пример такъв, да, членка на Фалунгон, която е, на която е било взимано кръв многократно за изследване. Принципът е, че ако се има примерно съответствие между Кристал Чан и турист, който идва, примерно, от Хелзинки, постъпва в болница в Шанхай, взимат китайца в местната болница, убиват го, взимат необходимите органи, изпращат ги със самолет в Шанхай, за да могат да бъдат трансплантирани. Това е толкова ужасно, че акъла, ума не го побира. традиционните е, източници е, обикновено са доброволци или пък е, затворници, осъдени на смърт, от които след това се взимат органите. Но броя на трансплантациите е толкова голям, че само с тези източници на органи не може да бъде обяснен. Единственият е, значителен е, източник на органи за трансплантация в Китай преди е, да започнат преследванията по-рано бяха осъдените на смърт и е, екзекутирани. След като броят на смъртните присъди остава горе-долу един и същ, но тези случаи се а, а, увеличен. Ние смятаме, че над 45 000 случая има на органи, които са взети от членове на Фалун Гонг, от как тяхното преследване започна. госпожа председател, готов съм да дам и други данни. Имаме опити за контакт с болниците, но единственият дебат, който сме имали с китайското правителство, те ни казват, че това са, това са хора, които са осъдени на смърт по 68 състава на наказателният кодекс на Китай. За Фалунгонг нищо не се споменава обаче. Значи, базата от донори, това са все още десетки хиляди последователи на Фалунгонг в лагерите. Какви са възможностите? Едното е екстериториално законодателство. Примерно, ако някой, като един финландец или китаец отиде в, за трансплантация в Китай и не се интересува откъде идва този орган, в такъв случай може да бъде съден, това може да се смята за престъпление в неговата собствена страна, съответно Финландия или Канада, да кажем. Освен това, всеки, който участва в търговия на органи, трябва да бъде, му бъде забранено да посещава която и да е западна страна. Освен това, различните религии, граждански организации, международните организации на юристите, активисти и така нататък показва, че тази практика продължава. Това са флагратни нарушения на правата на човека. Китайският народ, от който аз се възхищавам, от неговото трудолюбие, интелигентност и така нататък, заслужава по-добра съдба. Благодаря. Много ви благодаря, господин Килгор. Винаги е трудно да се повярва, че членовете на групата Фаун Гонг са подлагани на такива изтезания. Сега приветствам госпожа Катрин Кинзелбах от института Лудвиг Болцман за правата на човека във Виена. Имате думата, госпожо Кинцелбах. Благодаря ви, госпожо председател, за тази възможност да допринеса към дискусията днес. Бях помолена да поговоря за диалога между ЕСЕ и Китай и състоянието с правата на човека в Китай. Моето изказване почива върху 60 интервюта и изследвания, които са проведени през последните години. Това са лични мнения, които не могат да бъдат присъдани към никакви институти или организации. На три точки ще се спра дали диалога работи за подобряването на правата на човека в Китай. Второ, дали има някакви отрицателни последствия. И трето, как могат Европейския съюз и Европейския парламент да допринесат към процеса по-нататък. На първо място, съветът няколко пъти казва, че диалогът е полезен само ако наистина има конкретни резултати, които са видими. Както казахме, за първи път диалога беше оценен от експерти тази година, но а, техническото задание казва, че диалогът а, трябва да се разглежда само от гледна точка на това как може да се подобри, а не от гледна точка на това дали трябва да се подобри диалога. Отрицателните оценки трябваше да се избягват, защото държавите членки знаят, че не могат да се договорят за альтернативна политика. Китайската позиция беше устойчива с два елемента. На, място, на първо място Диалогът беше важен за приемането на резолюция за Китай и на второ място става въпрос за обмяна на мнения за а, взаимно уважение. Тук не става въпрос за решаване на основните тревоги на Европейския съюз. Разбира се, трудно е да повярваме, че две срещи годишно биха могли да допринесат за основното решаване на тези проблеми. Провеждането на само две срещи е крайно неубедително. Господин Патън в края на февруари направи следния коментар пред Европейския парламент във връзка с диалога. Именно ако искаме силна позиция за правата на човека, трябва наистина да ви убедим, че достигаме някъде, че постигаме някакви резултати. Това за мен ще е предизвикателството през следващите години, седмици. Почти 10 години по-късно, според мен, предизвикателството пред Европейския съюз е същото. Сега Китай знае, че Европейския съюз няма да се обърне към резолюцията, дори да няма необходимите резултати. В началото на годината Китай се опита да убеди Европейския съюз, че диалогът е полезен и направи малка отстъпка която да покаже на Европейския съюз, че диалогът е необходим. Няколко примера. През октомври 1999 година се съобщи, че Китай е готов е готова да забрани, да отмени смъртното наказание. По това време вече се смяташе, че това е важен пробив в диалога. По-късно обаче, по-късно европейските официални лица по-скоро решиха и установиха, че това наистина е дипломатично съобщение от страна на китайските власти, което показва колко полезен е диалога. Във връзка с изтезанията, ние получихме разрешение да посетим Китай през 2005 година. Европейския съюз заяви, че това се дължи на диалога ЕСЕ-Китай и това е една услуга, която китайците правят на Европейския съюз. Наистина, може би трябва да говорите малко по-бавно. Получихме покана през 2005 година и Европейския съюз получи информация и остана под впечатлението, че това е особена услуга, която се предоставя на Европейския съюз. Но да кажем, че това се дължи на диалога много проблематично. Това бяха условия наложени от американското правителство – в група, междуправителствена група за координация във връзка с Китай, скоро стана ясно, че всъщност всички получават една и съща специална услуга. Тоест, ние не получаваме особена информация за влиянието на Европейския съвет а днес Европейския съюз дори не получава повече такива услуги. Какво да кажем за отделните случаи? Между 2004 и 2007 година бяха издадени различни становища във връзка с лица, които бяха включени в списъка с индивидуални случаи на Европейския съюз. Тук, разбира се, пак не можем да установим директна връзка а, с диалога. Аз не мога да посоча едно официално лице, а, в което да заяви, че Европейския съюз играе важна роля в решаването на тези индивидуални случаи, по-скоро Съединените щати играят важна роля тук. Може би този списък може да допринесе за по-добро третиране на задържаните в Китай и така нататък. Но Европейския съюз като общ орган не може да твърди, че той е отговорен и е изиграл важна роля за освобождаването на борци за правата на човека в Китай през последните години. Наистина, на практика е много трудно да се прецени каква степен играе роля диалога в Китай – може би диалога ЕСЕ е Китай не е достатъчно силен фактор или достатъчно необходим фактор, за което и да било решение, а просто един допълнителен, допринасящ фактор може би една причина за тази преценка е, че повечето официални лица, които участват в този диалог, не говорят китайски. И това въжи и за повечето а, хора, които участват в този диалог. Те просто не могат да проследяват дискусиите, които се протичат. Но а, всъщност това е основната роля да се допринесе а, имаме един универсален преглед на човешките права в. А, но след едно десетилетие, при което диалога се провежда при закрити врата, а това вече не е предизвикателството. Отговорите вече се представят по един доста а, добре подготвен начин и това също подлежи на критика. От друга страна, становищата на Европейския съюз представят цялата многоцветност на Европейския съюз, на отделните държави членки. Няма един общ глас, който да представя общото мнение. Европейския съюз иска да реши прекалено много въпроси наведнъж. През 2005 година бяха обявени редица жалони, но а, според мен Европейския съюз не може да постигне резултати в цялата тази амбициозна програма. През 2003 година бяха обявени четири приоритета, а, именно освобождаването на затворници от Тянанмън, ратифицирането на договора, по-голямата свобода на изразяване. И това са точки, които бяха непрекъснато изброяване. Но в крайна сметка наистина става въпрос за ембаргото върху оръжията. Нещо, което дойде много по-късно. Така че в крайна сметка беше решено ембаргото да не бъде вдигнато беше взето решение ембаргото да не бъде вдигнато, дори ако Китай получи, е, постигне резултат в това. Така че какъв е мотива на Китай да постига добри резултати? Какви са отрицателните резултати? достигнахме до маргинализиране и влушаване на двустранните преговори. Всъщност това, което казваме, да, ние се интересуваме от правата на човека, но те толкова много. Също така проблематично е провеждането и на различни семинари, защото не се излиза с общи ясно установени препоръки обикновено неправителствените организации се изключват от официалните диалоги, диалози. През 1997 година беше постигнато споразумение, че диалог ще се отвори към представители на неправителствените организации. Но в, в крайна сметка НПО-тата се оттеглиха заради случилото се по-късно. По-късно те отново да взеха решение отново да се върнат в диалога, но в крайна сметка не ги допуснат, допускат до официалните преговори. Заключение. Какво може да направи Европейския съюз, Европейския парламент? Според мен е крайно време да се преосмисли изцяло стратегията във връзка с диалога между Европейския съюз и Китай. Наистина напоследък бяха взети редица решения за да посилване на диалога. В миналото този подход не сработи, защото е удобен не само за политиците в Китай, но и за политиците в Европейския съюз да се държат правата на човека в страничните флангове на политиките. Но не е препоръчително тези разговори, на тези разговори, които са твърде маргинални, да се отделя прекалено много внимание. За решаването на индивидуални случаи на Европейския съюз не му е нужен този диалог. Необходими са други канали за въздействие върху Китай и друг вид политически диалог. Ако Европейския съюз иска да постигне повече, ако иска да има влияние, е нужна много добре фокусиране на дневна програма, да речем мораториум върху екзекуциите. Като се вземе предвид настоящата политическа среда, това обаче изглежда не много реалистично. Европейския съюз дори може да предложи прекратяване на, на този диалог. И това ще е една добра стратегия за изтегляне. Е, за Европейския парламент основният е, инструмент е използването на споразумението, за което се водят преговори в момента. Според мен, наистина, споразумението трябва да включи такава клауза, но какво ще, какво ще означава това? Аз съветвам под комисията да внесе проекто резолюция парламента да сключва споразумения само с държави, които са ратифицирали и Международния пакт за политически и граждански права. На този етап Европейския съюз е сключил споразумение за сътрудничество с държави като Пакистан, които не са ратифицирали пакта, но според мен няма друго споразумение за сътрудничество. Според мен такива споразумения трябва да се изключват с държави, които са подписали и са ратифицирали пакта но в крайна сметка трябва да се повиши и мотивацията на Китай да ратифицира този пакт. Според мен това ще е една стъпка в правилната посока. Благодаря, госпожа Кенселбах. Благодаря за този анализ на диалогът между Европейския съюз и Китай. Мисля, че трябва да възприемем тези препоръки и че ратифицирането на Международният пакт за гражданските и политическите права трябва да бъде критерий за нас. Днес, както знаете, влезе в сила е, Лисабонския договор, който дава нови правомощия на Европейският парламент. Сега давам думата на господин Шадос от Ирландския център за човешки права този център има договор с Европейската комисия да организира семинари по правни въпроси. Нещо, което и госпожа Кенселбах спомена. Семинари, които се подготвят като подготовка към официалният, за официалния диалог. Тези семинари като че ли в някои случаи разводняват диалога по въпросите на правата на човека. Така ли е наистина? Благодаря, госпожо председател. Аз не съм участвал активно в политическия диалог, така че не съм в състояние да отговоря на въпроса за въздействието на академичните семинари върху другите процеси. Мога да ви кажа обаче, че академичните семинари се организират вече близо 10 години, може би малко по-дълго, още от как започна нашия диалог с Китай. И аз е, съм участвал в тях е, като участник и като организатор. Е, внимателно следих еволюцията на тези семинари. Това беше един труден процес, нещо, което повечето от вас знаят. В началото това бяха едни семинари на учени от европейски университети, от различни страни на Европейския съюз. От началото имахме доста широко участие на представители на китайските университети, напоследък това участие намаля. И участват само главно представители на централните институции в Пекин. На последната среща, преди две седмици, имахме и представители на Human Rights Watch и на Amnesty International и други неправителствени организации. През последните няколко години срещите бяха трудни. Една от тях не се състоя изобщо, друга беше отменена в последната минута, вече когато бяха събрани участниците и готови да започнат обсъжданията. И през последната година в нашия е, център в Голвей започна да организира тези срещи. Проведахме два успешни семинара, макар и трудно да ги организирахме. Главните трудности са темите, които трябва да се обсъждат и участниците. Да кажа нещо първо за участниците. Въпреки, че имаме участници от неправителствени организации, както споменах на последния семинар, имахме представители и на Human Rights Watch, и на Amnesty International, има някои, които действат като червен парцал на а, китайците, особено онези, които а, са от Китай, от Пекин и това е, е една от пречките това не са някакви сделки между, между нас и китайските, председатели на китайските университети. Това е, да, е резултат от опита на китайските власти да приглушат гласа на тези семинари. Е, за най-последните семинари разгледахме редица теми, включително някои от главните въпроси за правата на човека в Китай. Никога не сме е, е, се бояли да говорим за смъртното наказание, за правосъдието, за изтезанията в затворите и така нататък. Както е, вероятно знаете, има някои въпроси, е, по които би било невъзможно да стигнем е, споразумение, да бъдем единодушни с китайците и да ги включим в дневния ред. Например, Фалунгонг, нещо, което се спомена тази сутрин, би било, ако го предложим на, като тема на китайците, съмнявам се, че Външното министерство на Китай би се съгласило да бъде включена подобна тема. Това са ограничения, с които ние трябва да се примирим. И и а, мисля, че а, ако се стремим към, ако бъдем максималисти, няма да можем да свършим добра работа. А, трябва да бъдем реалисти в, в, в организирането на тези семинари. Мисля, че би било прекалено прекалено строго да се каже, че нищо не е постигнато. Би било също така неправилно да кажем, че няма положителни резултати. Никой в тази зала, нито пък където и да е в Европа, има някакви иллюзии по отношение на трудностите и реалното състояние на нещата. но както казах, е, да се каже, че няма положителни стъпки, че няма резултати, би било грешка. Е, е, част от тези въпроси влизат в е, областта на моите академични интереси. Има и редица паралелни дейности, много от които се финансират от, съвет, финансират от Европейския съюз. Един от тези въпроси е въпроса за смъртното наказание – по този въпрос виждаме известен напредък в законодателството. Виждаме, че обжалват, присъдите се обжалват пред Върховният народен съд на Китай. Нямаме статистика, надежна статистика за смъртните наказания и екзекуциите, но всичко, което знаем за Китай, показва, че има значително намаляване в техния брой. И накрая е, дебатът самия сам по себе си е много ценен, тъй като ние разговаряме с китайски университетски е, учени и преподаватели и през последните 10 години има една ясна, наблюдава се ясна еволюция в техните възгледи. Катрин Хенселбак е, спомена, че е, на някои заседания китайците заявиха, че са готови да забранят смъртното наказание, аз лично не си спомням да съм чувал подобно нещо. Но в е, краткосрочен план, е, те ако не да го забранят, най-малкото са готови да е, направят, проведат някои реформи. Тоест, нещата от последните 10 години насам са се подобрили. Китайците настояват, че не може да се отмени смъртното наказание, защото китайците смятат, че то е необходимо, те си го харесват. И на семинарите по този въпрос ми се казва, когато кажем, че целта е в крайна сметка забраната на смъртно наказание, а, а, сега вървят реформи, примерно да се а, премахне смъртно наказание за економически престъпления и така нататък. А, този напредък, който не се, според мен е несъмнен, а, дали той е резултат от нашите усилия? А, мисля, че нещо, което можем твърдо да кажем, че отхвърляме, е, че той е резултат от натиска на американците а, не е така. Но може би всички ще се съгласите с мен, че би било, не би било справедливо а, да се каже, че ние не сме допренесли с нищо. Процесът е много сложен. въпросът за, Китай, за правата на човека в Китай не се развива равномерно намесата отвън не е нито по причина на, за проблемите, нито може да бъде разковниче за тяхното решаване. Академичните среди също са част от гражданското общество и човешките права са сравнително нова тема за академични, академични изследвания. И хора като мен, които се занимават научно с въпроса а, а, обменят а, информация а, с неправителствени организации и други борби. И, и а, вероятно същият обмен съществува и в Китай между университетите и академичните среди съществува някакъв обмен с останалите части на китайското общество и нези, които биха искали да подобрят положението на човешките права в Китай. И тези семинари дават възможност за установяване на връзки между университетските среди в Китай и в Европейския съюз, дават възможност на онези в Китай, които работят за подобряване на положението на човешките права, е, по много начини се опитваме да подобрим качеството на тези срещи. Ще продължим да работим в тази насока. Е, така че, моля ви, е, отчетете положителният принос на тези семинари за подобряване на положението в човешките права в Китай. Благодаря. Благодаря. Професор Шабас. Разбира се, много съществен е този, много важен е този диалог между учените, между правниците. И ние като Европейски парламент, разбира се, преди всичко настояваме за ратифициране на този най-важен е, е, международен пакт за гражданските и политическите права. Сега ще дам думата доклада на директора на Human Rights Watch за Азия, който ще говори за тайните затвори в Китай. Много благодаря, че ме поканихте да говоря тук пред вас. Само няколко секунди ще отделя на този въпрос. Никой Китайското правителство много се радва, когато вижда, че Европейския парламент отделя много ценно време да се говори за въпросите, които се решават в Китай. Според мен, ние наистина трябва да имаме много реалистично мнение за това какво се постига с диалога, но това не е основен въпрос и според мен ние отделяме прекалено много време на него. Важното е да не се заблуждаваме, че всъщност семинара или диалога а, имат някакво голямо въздействие върху правата на човека в Китай, защото те нямат. Важното е обаче да се работи в тази насока защото не смятам, че това е много добра а, стратегия да се отделя а, внимание на маловажните проблеми, които а, съществуват. Всъщност от китайска страна точно това се стремят да направят, като ни ангажират с по-маловажни проблеми по време на диалога. Бих искал да ви занимая с няколко конкретни неща. Издадохме а, един доклад, който е свързан с съществуването на тайните затвори. А, той беше издаден преди около две седмици. А, той обяснява и дава повече на яснота за това как китайското правителство съществяват своите политики в тази връзка те всъщност затварят и отрязват всички възможности на китайците да изразяват своето мнение. Всъщност те говорят за увеличено, за увеличена възможност на изразяване а, в пространството в Китай. Но преди няколко години китайците наистина се страхуваха да изразят своето мнение. А, но сега положението е различно. Сега, когато отидете там, виждате, че ситуацията е различно. Но когато поставяте предизвикателство, когато предизвиквате или критикувате правителството, вие вече прескачате една много опасна линия. Съдилищата не са независими, няма върховенство на закона. И когато се изкачвате по стълбицата, както в партията, така и в правителството, вие всъщност се озовавате срещу проблеми. Хората в провинцията, техните земи се конфискуват незаконно. Те отиват, искат да отидат в Пекин, да се оплачат за своите проблеми. И а, затова са създали такава система а, за хора, които отиват и измъкват от тези, които са отишли и ги връщат обратно в провинцията. А е, те всъщност какво правят? Измъчват ги, подлагат ги на мъчения, конфискуват тяхното имущество. И в крайна сметка, понякога, не винаги, те са а, освобождавани. С издаването на този доклад, Китайското външно министерство заяви, че това е чиста лъжа, че няма такава система в Китай. Но проблемът в Китай с властите е, че да, има разрешение. Да се, хората да а, комуникира, хората да комуникират един с друг в страната. И а, това беше радостна вест, но преди три дни едно китайско списание, много консервативно, издаде статия, която беше по-силна дори от нашия доклад. И те съобщиха, че тайните затвори са много сериозен проблем в Китай. Те съобщиха и цифра. 10 000 хора, които отмъкват а, арестанти от улицата. А, и аз мисля, че това всъщност е доста ниска цифра, ако е посочена от китайските власти. Това в крайна сметка е един изключително сериозен проблем и една основна препоръка. Проведохме пресконференция в Хонг-Конг, която беше излучена по CNN, BBC, BBC Al Jazeera. И наистина общественият натиск върши работа в Китай. Защото докладът е важен. Той получи изключително много внимание. Той получи много голямо внимание на високо ниво от правителството на европейските държави. И а, тук получихме уверение, че ще се преследва тиха дипломация. Но що се отнася до Китай, тихата дипломация ще се провали. Това ще бъде провал. Важното е новия върховен представител по външна политика да се заеме с това дело и да няма никакви иллюзии, защото не трябва да се провеждат тайни диалози, не трябва да има семинари, не трябва да има конференции в връзка с смъртното наказание. Тук не става въпрос за постигане на резултат, защото е имало лични контакти. Не, защото е провеждан диалог на много високо ниво. И гласът на Европейския съюз ще се чува само и единствено, ако Европейския съюз е силен, единен и а, работи пред обществото, за това, че действията са видими пред обществото, защото това е основното съобщение, основното послание. Това трябва да е ясно за обществото, всички тези принципи. Аз ще спра тук за сега. Благодаря ви много. Много ви благодаря за тази интересна гледна точка. Утре ще имаме възможността да представим някои от своите становища пред госпожа, пред баронеса Аштън. Тя ще дойде в подкомисията по човешките права. Тихата дипломация срещу обществения, публичния натиск. Това е нещо, което ние наистина ще обсъдим. Извинете, тя ще дойде в комисията по външна политика, а не в тази подкомисия. А сега имаме списък с желащи да вземат думата. А също така имаме и други гости, които ще имат възможност да се изкажат малко по-късно, но преди 11 часа. Вице-президент Семки и господин Макмилан Скотт господин, госпожа Реполс. Така, да започнем с господин Донски. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да благодаря на всички, които говориха а, е, за уводните думи. Но какво ми направи най-голямо впечатление? Това беше а, а, е, дълбокият анализ на господин Венкян за положението с човешките права в Китай. Но от най-интересните неща, които чух, за мен беше колко е подобно положението беше положението на защитите на човешките права в бившия Съветски съюз и днес в Китай. През 70-80-те години това бяха самотни гласове в Русия, които по същия начин осветляваха положението. И а, ние в никакъв случай не трябва да изпадаме в някакви опростенчески обяснения а, на нещата. А не става тук за някакъв релативизъм. Не става дума за богатството на рус... Не ставаше дума за богатството на руската култура, а, а ставаше дума за правата на човека. Много важно е това да се разбира, защото това е универсален въпрос човешките права. Искам да цитирам две неща, които може да осветлят до някъде темата. Международната общност като че ли дава благословията си Китай да продължава да работи, да действа по същия начин въпреки на нарастващия брой на хората в средната класа в Китай, човешките права и, в и в Китай, в, отношението към човешките права в Китай, като че ли се изнася и в Африка, е, побег на износ и в Африка, и в Латинска Америка. Ако имате а, значи, свободна пазарна економика без политическа свобода, това е една а, зловеща комбинация. И мисля, че в Африка и в Латинска Америка, пък и другаде съществува опасност от подобна комбинация. И, значи, а, трябва много внимателно да слушаме а, за онези, като представители на Китай, които ни казват какво е реалното положение. Danke, Frau Vorsitzende, und auch äh, danke an alle Experten. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на експертите. Моят въпрос е, проистича от казаното от господин Ленкян за експертните семинари и относно препоръките от 2008 година за повече прозрачно за участие на представители на гражданското общество. Та по този повод искам да знам до каква степен комисията взима сериозно тези препоръки и ги следва. А относно това, което каза госпожа Кинзелбах, експертката от Немския институт, мисля, че критиката към диалога не трябва да се ползва за да се скараме, а по-скоро действително да извлечем някаква полза от е, инструментите, с които разполагаме в диалога с Китай и би трябвало в тази критика е, да открием препоръките. Имам и въпрос към е, представителя на правата на човека. Той казва, че има специфични средства. Имам два въпроса всъщност. Говорихте за текущия процес, който би могъл да приключи с мораториум на изпълнението на смъртната присъда. Нищо не съм чувала по този въпрос за намалението на тези изпълнения. Може ли да ми кажете малко повече? А, що се отнася до пакта за граждански и политически права, мисля, че в Китай ще е трудно да се премахнат всички препятствия пред ратификацията, но говорите за евентуално частично премахване на пречките. Казвате, че някои неща се правят за неизпълнение на смъртни присъди в случай на административни нарушения. Говорите също и за общественото мнение, което защитава правата на човека, на хора, които се ангажират като граждани в защита на правата на човека. Тези хора казват, че имат нужда от нашата външна помощ. Казват, че нашата помощ е, действително може да им помогне за превъзмогването на трудностите в Китай. Благодаря ви, госпожа Локпила. Господин Андрекини. Aš taip pat norėčiau pirmiausiai с visiems с šios ребята, ямс. Бих искала първо да благодаря на всички оратори. Изказванията ви бяха изключително интересни и изключително пълни с информация Мисля, че тук всички познаваме ситуацията с правата на човека в Китай. Миналата седмица имаше резолюция на парламента във връзка с ситуацията в Китай. Именно за това организираме това изслушване в нашата подкомисия. Така че няма да научите нищо ново, като казвам това. Няма да ви кажа нищо ново, като ви кажа, че становището на Европейския парламент е да се говори силно за нарушенията на правата на човека. И никой не може да принуди нашия парламент да измени становището си във връзка с правата на човека в Китай. Говорихте за диалога и за семинарите. Преди една година бях в Китай в рамките на една делегация, която е, участва в семинари. Последния ден на семинара получихме информация, че китайски гражданин женен за австрийка, е обвинен в е, шпионаж и има смъртна присъда срещу него. Това става последния ден на семинар, организиран по темата за правата на човека. През последната година граждани от Тибет също са били осъдени със смъртно наказание – и присъдите са изпълнени в навечерието на диалога между Европейския съюз и Китай. Мисля, че тук става въпрос за провокация. И защитниците на правата на човека продължават да живеят със страх. Още повече, че ги заплашва смъртното наказание, дори и по време на диалога по правата на човека между Европейския съюз и Китай. По мое мнение, целта на тези екзекуции е следната. Именно тези чувствителни теми да бъдат избегнати по време на диалога. В заключение ще кажа, че стратегията ни спрямо Китай трябва да бъде преработена и ще трябва действително да приложим препоръките на ораторите днес. Благодаря. Благодаря, госпожо заместник председател. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че изцяло подкрепям а, това, което представителите на а, парламента а, заявяват днес. Съгласен съм с госпожа Ендрекине, че трябва да преразгледаме нашите цели, трябва да преразгледаме нашата стратегия. Каква къс... разговаряме с Китай по отношение на човешките права? Най-лошото би било, ако разговаряме често, водим много интересни дискусии, но всичко това не дава резултати или дава посредствени резултати, незадоволителни резултати. А, каква е всъщност целта ни да постигнем осезаем напредък в, повчовешките човешките права в Китай. Целта ни е човешките права в Китай да бъдат по-добре защитени. Защото тук не е някаква говорилня, не е, не е говоренето е целта, за което сме се събрали. Първият въпрос е Китай може ли да се вслушва в нашите доводи? Това е труден въпрос. Китай много добре съзнава своята мощ. Той е двойно, два пъти по-голям от Европа. Китай също така отлично знае, че има страни, които говорят за човешки права, а има и такива, които изобщо не ги споменават, а просто а, си гледат а, търговски интерес. Имаме някои възможности да упражним натиск върху Китай. за щастие Китай днес не е изолиран. той трябва да взаимодейства с останалия свят. И поради това трябва да отчита мнението на другите страни. И във връзка с това имам три препоръки. Първо, в Европейският парламент се намираме на определен етап от нашето развитие. Ще имаме изслушване на първият върховен председател за външна политика и първото, което трябва да кажем на нашия върховен представител за политически действия е, че човешките права трябва да бъдат неотделима част от е, всички политики на Европейския съюз. Тоест, човешките права не са нещо, което влиза в е, ресора само на един комисар. Те трябва да бъдат е, в центъра на вниманието на нашите политици. Аз съм за първи път в Европейския парламент, преди това съм бил депутат в Полския парламент, но мисля, че Европейският съюз ще се развива, ще имаме представителство в целия свят, ще създадем мрежа а, от дипломатически представителства в целия свят и ми се струва, че нашето, нека да го наречем посолство в Китай, трябва да бъде а, достатъчно дееспособно. Трябва да има в него звено, което да следи положението за човешките права в Китай. За какво става дума? Сега обсъждаме въпросът с смъртното наказание в Китай. По различен начин оценяваме положението един от изказали се днес твърди, че има все повече случаи на смъртно наказание, смъртни присъди и екзекуции, друг каза, че те намаляват. Не трябва да забравяме, че в Китай има 68 а, простъпки и престъпления, които се наказват със смъртно наказание. Включително и стопански престъпления, за които се налага а, смъртна присъда. Тоест, съществува а, е, представлява сериозен риск е, подходът, е, при който си поставяме многобройни цели. Трябва да се средочим вниманието си върху най-важното в отношенията си с Китай. Благодаря. Благодаря, господин Земке. Има още четири души, които са, са пожелават да се изкажат, ако искаме нашите гости да могат да отговорят както трябва. Моля, говорете кратко, не повече от една минута всеки, иначе няма да имаме време за отговори. Четири души, които току-що споменах, ще имат думата. Както знаете, господин госпожо председател, бях помолен да направя един преглед на ролята на институциите при популяризирането на демокрацията и правата на човека. Посетих Китай през 2006 година и всички реформатори и дисиденти, с които имах, поддържах контакт, бяха в затвори, бяха подлагани на, изтезан... на изтезания. Така че, в крайна сметка, една от, един от мотивите ми е да, да съм тук е да се прекратят изтезанията и мъченията. Но, освен всичко, нали, освен наградата Сахаров, която се дава и която наистина с много голяма престиж, миналата година беше Денем Кахунджа и а, на човек, който е прекарал дълги години в затвора. И аз всъщност проучих а, тази концепция за безнаказаност е, по време на студената война, което означава, че затворниците, които са подлагани на изтезания, на мъчения, могат да кажат на своите на хората, които са ги подлагали на мъчения, че да, аз казах какво вие сте направили. А, и според мен Европейския съюз трябва да обмисли създаването на звено или в тази комисия, или в Международния наказателен съд. А, с, и, и това звено трябва да има силата, трябва да има правомощията да приема сигнали от целия свят за нарушаване на правата на човека. И това ще бъде една много сериозна стъпка. Европейския съюз а, да поддържа, финансира и заплашва Китай с раз, раз, раздаването на правосъдие, на справедливост. А, Смятам, че това е правилният механизъм чрез ООН, а, защото всъщност това е правилната позиция на Европейския съюз. ООН няма да може да направи това. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Макмилан Скот, госпожа Пеплс. Heel concrete vraag aan ehm, de commissie willen stellen in verband met. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Имам конкретен въпрос по отношение на дискриминацията на религиозните мълцинства в Китай. Искам да чуя мнението на комисията относно китайският подход, например в, в областта Дюго, където правата са много силно ограничени, и нищо не се прави, за да се преодолеят причините за вълненията там. Чуваме, че са изпълнени смъртни наказания, но какво всъщност е направил Европейския съюз, за да се спрат тези екзекуции? Китай заявява, че ще дадат на съд онези, които са участвали в безредиците в, през юли. Може би ще има още смъртни наказания и екзекуции. Какво правим, за да предотвратим това? Имам и други въпроси, но разбирам, че нямаме време за това, че се огранича с този въпрос. Може би от отговорите ще научим нещо повече. Благодаря, госпожо Пепас, господин Куге. I really appreciate all the information which we heard. Наистина оценявам цялата информация, която изслушахме днес. Беше изключително интересно. Но, както каза господин Зенке, моето разбиране е следното. Получаваме тези анализи, информации, дебатираме и всъщност идеята е да достигнем най-ефективната стратегия за това как да се справим с официалните власти в Китай, за да може да се подобри ситуацията с правата на човека. А именно, за да се допринесе към подобряването на състоянието на китайския народ. Иначе оставаме в рамките на академичния дебат. И иначе оценявам казаното от госпожа Кинселбах и наистина ми хареса много реалистичния подход на господин Адамс. И може би нещо, което ще ви прозвучи наивно, но той каза, че тихата дипломация срещу публичния, обществения натиск е важен въпрос. Вие напълно ли бихте изключили комбинацията между тези два подхода? Благодаря, госпожа Кукан. Благодаря на госпожа Кинселбах не мога да си представя, която и да страна в света, а, която не би искала да се оттегли и да не участва в диалог за човешките права. Не мога да си представя а, економически санкции, най-различни други възможности има, разбира се, за натиск, но някой да не иска изобщо да разговаря за човешките права, просто не мога да си представя. но не, диалогът, както и да го оценяваме, едва ли трябва да спира. Това просто не мога да си го представя. Ключовият, е, най-важният въпрос е защо прибягват е, до смъртното наказание. Казвате, че положението се е подобрило, но трябва да намерим начин, е, лостове, с които да принудим китайците да прекратят тази практика трябва да ни кажете, ви да ни кажете какви трябва да бъдат тези лостове. А, тъй като минутата ми свърши, ще спра до тук. Благодаря, благодаря господин Хаует. Мисля, че сега трябва да помолим а, нашия гост, господин Метен, а, който е от кампанията Свободен Тибет, за свобода на Тибет, да се изкаже. становището на комисията и съвета за нас е важно. Ще му дам две минути. Давам му думата за две минути. Винсент Метен. Благодаря, госпожо председател. Потвърждавам, че от от е, март 2008 235 е, е, мирни протести са организирани, следствие на което вълна от вълна от репресия се изля в Тибет и действително това произведе страх от тази репресия. Китайските власти разиграват опасната карта на национализма. Последният ни списък политически затворници от над 750 човека и над 1500 изчезнали лица. Разбира се, действителността е по-силна. Много от тези лица имат смъртни наказания и също така много от тях са подложени на изтезания. Китайското правителство се опита да предотврати е, всякакви обсъждания на този въпрос. Днес чужестранните журналисти все още нямат разрешение да отиват в този регион. Е, има много е, сили на сигурността в региона. Много членове на, е, на економически и социален комитет свидетелстваха за това. Има ограничение на разпространението на тибетската култура, така че вся, всяка една проява на, така, на тибетската култура се окачествява като е, подривна дейност. И въпреки сериозния риск от репресия, има интелектуалци, блогъри и писатели, които продължават да изразяват мненията си по този въпрос. Някои от тях обаче изчезват и някои са осъдени на много тежки присъди. Вследствие на тези прояви през март 2008 пет тибетци са осъдени на смърт. Няколко са осъдени на доживотен е, затвор. Двама тибетци вече е, са екзекутирани. Нашата организация е, продължава да задава въпроси на китайските власти по те. И сме силно загрижени от процесите които са абсолютно несправедливи, без право на защита, без право на, на посещения на семействата. Също така сме загрежени от отказите на, за присъствие на чужестранни дипломати. Госпожо председател, ние сме издали писмен документ с препоръки за диалога с Китай и настояваме за една последователна политика за Тибет и настояваме действително тя да продължи. Едната препоръка е Европейския съюз да комуникира малко повече по въпроса за това, което се случва по време на диалозите. По време на последните срещи е, китайците проявиха категоричен отказ за разговор по тибетския въпрос и ако продължава така, мисля, че е важно съдържанието на тези разговори да се отрази в е, е, комюникето на след, следствие на тези разговори. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Метен наистина разполагаме с вашето писмено заявление, с вашето писмено становище. Миналата седмица в Европейския парламент Включихме въпросът с свободата в Тибет в резолюцията за свободата в Китай. Сега давам думата отново на посланник Нордландър за кратък коментар. Ще продължим нататък. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички оратори за техните интересни гледни точки и мнения. Нека да започна като кажа, че председателството на Европейския съюз и всички ние в Европейския съюз Наистина споделяме вашите а, тревоги за господин Гал Шинг. А, нещо, за което говореше посланника на Китай, както и господин Килгор. Ние а, по време на целия диалог се опит... а, наистина разисквахме неговото състояние. Наистина той не е сам, но неговия случай е от изключително значение. Не мога да не кажа няколко думи, госпожо председател, за диалога и неговата полезност. Разбира се, изключително трудно е, дори почти невъзможно да се измери въздействието на диалога. Но какво ще да стане, ако нямахме тези диалози, ако нямахме този диалог? И тук бих искал да цитирам нещо, което ми каза един от домакините в една източноевропейска страна, която посетихме през есента – след срещата двете делегации вечерахме заедно и той ми каза нещо много искрено. Наистина не съм срещал никой, който говори толкова отворено, толкова открито, когато обсъжда правата на човека в дадена страна. Така че наистина не смятам, че трябва да подценяваме силата на думите, силата на разговорите, защото в Европейския съюз става въпрос наистина за изразяване на търпение и постигане на резултати. Наистина диалогът може да претърпи подобрение, може да бъде реформиран Вярно е, че трябва наистина да направим повече, за да поставим правата на човека в центъра на всички политики на Европейския съюз. До някъде мога да кажа, че вече е в центъра на политическия диалог на много нива. Нещо, което видяхме вече в съобщението за пресата от срещата на върха ЕСЕ Китай – но в същото време не може да го ограничим до политическия диалог, защото диалог за правата на човека дава възможност за обсъждането на много повече въпроси, отколкото бихме могли да си помислим, че нашето политическо лидерство ще има възможността да обсъди. Все пак има и времеви ограничения. Но в същото време ние трябва да подсилим нашите различни инструменти и средства. Не става въпрос само за диалог за правата на човека или за политическия диалог. Както казах по-рано, споменах нашите мисии в Пекин и много други срещи, които бяха проведени, но нека просто да кажа, че а, по време на нашето председателство, а, по няколко различни повода, а, ние имахме възможност да направим различни а, прояви, да проведем различни срещи в Пекин и според мен това е наистина много полезно, защото в крайна сметка така може да се осъществи напредък по диалога за правата на човека. Приемам тази критика обаче, че той може да бъде подобрен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Павлан, господин комисар комисията, т.е. извинявайте. Още нещо малко ще кажа в допълнение към това, което каза господин посланника. Няма съмнение, че няма едно решение, което да става за всички проблеми. Трябва да сме наясно, че човешките права не са единственият проблем, с който се сблъскваме. Има и други сериозни проблеми. Било в търговията, било в е, измененията на климата, т.е. нашите политици трябва да намерят баланс, е, подходящо съчетание, за е, да подходят към всички тези важни въпроси и да ги обсъждат с китайците. Трябва да използваме, както вече се каза, съчетание от публична и тиха, невидима политика. Мисля, че това, което казваме, се разбира от китайците. Сега, колкото до самия диалог, в момента оценяваме неговите резултати, в момента въпросът се обсъжда, няма смисъл да предогаждаме, опитваме да предогадим резултатите. Правим го систематично, няма никакво съмнение, че има подобрение. Прияти са нови закони в Китай, Разбира се, тяхното изпълнение не е достатъчно добро. Те имат план за действие по отношение на човешките права. Той обхваща две години. Това ще бъде един важен репер да се види какво е постигнато. Но най-важното според мен, което не трябва да се забравя, е, че диалогът ни позволява да повдигаме, настоятелно да повдигаме всички важни въпроси както примерно стана с въпросът за а, разрешенията за практикуване на адвокатите. И а, всички статистики показват, а, че има подобрение в това отношение. Това е нещо, което не трябва да пренебрегваме. И по отношение на по-конкретните въпроси, Европейския съюз направи много ясно изявление по отношение на а, справедливото правосъдие и необходимостта от него. А, подкрепяме препоръките на вашата подкомисия, участието в семинарите и сме благодарни на Колвейският университет и на всички онези, които участват в тяхното организиране. Благодаря. Kiitos komissiolle. Благодаря е, е, на представителя на комисията. Сега, господин Уенкян, е, кажете ни какво мислите за този разговор? Госпожо председател, тъй като родният ми език е китайски, ще говоря на китайски и ще ми превеждате ето тук. 就是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 Бих искал да направя няколко коментара върху това, което беше казано от комисията във връзка с план за действие на, за правата на човека, публикуван от китайското правителство. Има една китайска поговорка, която гласи действията са по-важни от думите. 行动计划正是他给这个国际社会 在 play 一种 game。Всъщност, Всъщност, планът за действие за правата на човека, издаран от китайското правителство, е по-скоро един вид игра. Юнион The human rights... Плана за действие във връзка с човешките права беше издаден около времето на на Олимпийските игри през 2008 година, за да се подобри мнението за Китай. След публикуването на плана за действие, реалната ситуация с правата на човека в Китай обаче се влуши. И това не може да се отрече от никого. Много благодаря за това много ясно изказване. Господин Килгор. Е, това е добър отговор за онези, които смятат, че положението с Китай се е подобрило. Верно е, че значи, според а, а, Amnesty International цифрите като че ли намаляват, обаче Фалон Гонг биват наказвани за нищо на практика. Това са хора, които биват а, убивани, за да им се вземат а, органите. Можем ли да имаме а, диалог? А, професорът твърди, че има полза, но може ли да се смята, че този диалог има полза или трябва да го прекратим, тъй като е безполезен? Въпросът с Фалун Гонг е труден, както моят колега от Канага ще се съгласи, но това е въпрос, който не можем да пренебрегнем. Трябва да, да, да се реши този въпрос. Благодаря. Всички, които следят положението в Китай, знаят, че има някои въпроси, които са табу, които не могат да бъдат обсъждани с западните страни. Две такива теми са Тибет и Фалунгонг. Господин Кидзилма, вие имате какво да ни кажете и пък, госпожо, имате, може би, и критики. Благодаря за обратната връзка и за въпросите, защото тук трябва да изясня нещо важно. От реалистична гледна точка, ние обаче поддържаме този диалог и ние не трябва да спираме да говорим. Не съм казвала такова нещо. Разбира се, важно е да се говори, но в същото време Европейския съюз трябва добре да обмисли какви точно разговори се работват и какви разговори не вършат работа. Аз не предлагам да се спре диалога с Китай. Аз предлагам да се спре или да се ограничи а, е, вниманието а, е, към диалога в една много маргинализирана среда. А, е, а, диалогът всъщност е много важен, но не можем да очакваме да се достигнат някакви осезаеми резултати в Китай благодарение на него. Важното е диалога да се върне към политическото ниво и да стане ясен за обществото. Много ви благодаря. Господин Адамс. Много ви благодаря. Потвърждавам това, което каза Катерин преди малко. Наистина е много важно да се поддържа диалог през цялото време, защото този диалог е важно да популяризира правата, а не да ги маргинализира наистина е много важен въпрос и не трябва да се гледа на него а, твърде леко. Какво ще стане с диалога? А, какво ще стане, ако диалога изчезне? Наистина през цялото време има политически диалог, има различни конференции, академични конференции, които се провеждат в Китай през цялото време. Но диалога, партньорския диалог и с други държави е много важен. Няколко други точки. Е тук един въпрос, който беше повдигнат за тихата дипломация. Разбира се, тихата дипломация трябва да се осъществява. Не е въпрос да я премахнем, но тя трябва да бъде придружена от една много силна публична дипломация, публичен натиск защото тук вече политическия диалог а, е изтеглен а, на, на първо място в дневния ред, в програмата, а, защото а, виждаме какво се случва. Има разговори, които са важни, те протичат в рамките на една-две минути. А, вие повдигнахте а, много важен въпрос а именно относителността на процеса на диалога. Споменахте тук някакви проблеми в Швеция. И а, според мен идеята да се остават, да се позволява на китайците да повдигат въпроси, свързани с правата на човека за Европейския съюз е много важно. Но въпросът е да се върнем към тях, да им отправим въпрос за джамиите в Китай. не само да им задаваме въпроси за свободата на изразяването, за свободата на словото. Ако искат да говорят за джамиите, добре, нека да говорим за джамиите. китайците, китайските власти определено отнемат правата на религиозно вероисповедание. Те лишават от това право мисулманите, които живеят в Китай. Те нямат право, да речем, държавните служители да изразяват своите религиозни вярвания открито. Но смятам, че в тази връзка позицията на Европейския съюз не може да е по-лоша от китайската позиция. Затова диалогът ще бъде изключително важен. И нещо, което не бива да забравяте. Проблемът е в китайската страна, не е при ирландците, не е в Европейския съюз. Тук може да се внесат подобрения, <laughs> но въпросът е, че проблемът е в китайската страна. Европейския съюз не е проблемът. Ние искаме да имаме сериозен диалог всяка, всеки важен въпрос, всяка важна среща и до последен дъх искаме да правим това. Защото, ето, например, не знаем на предния ден дали дарена среща ще се осъществи. Не, не знаем дали процесът е разумен. Благодаря, господин Адамс. И сега професор Шабас. Благодаря, госпожо председател. Факта, че нещо е трудно, никога не ме е обоскаражавал. Мисля, че малко несправедливо ще бъде да кажем, че нашите срещи са винаги само едностранни примерно центърът Великобритания-Китай имаше много интересен диалог по отношение на смъртното наказание. Очевидно, че семинарите, правните семинари не са нещо, което може да реши всички въпроси но не, не може да се каже, че те са откъснати от действителността, пък реалният свят е нещо съвсем друго. Защо има намаляване на броя на смъртни наказания в Китай? Ясно е, че има подобно намаление, и то главно през последните две години. Вероятно, ако Онези, които са екзекутирани в Китай, са може би повече, отколкото всички екзекуции в целия свят, в останал свят. Мисля, че усилията на Европа, в, съвета на Европа, осъждането и обсъждането на смъртно наказание и в ООН е, и другаде има своето значение. Но онези, които искат диалог, които искат от мен, какво всъщност искат? Да седнат представителите на университетите и съвсем спокойно да си разговарят или нещо по-различно? Имаме подобен диалог, не искаме той да представя, но разбира се, всичко това не значи, че академичните дискусии не допринасят за подобряването на положението. Някой направи аналогия с подобно положение в източна Европа. Е, имахме подобни разговори в края на 70-те и началото на 80-те години, когато имахме също така обмен между университетите в рамките на Хелсинския процес. И днес може да се, още да се спори дали всичко това допринесе по някакъв начин, но мисля, че трябва да се отдаде дължимото на този процес за подобряване на положението в Източна Европа. Благодаря. Благодаря, професор Шабес. И мисля, че трябва да се заяви, че през 75-та година Хелзинската, Хелзинската декларация бе заявено, че гражданското общество трябва да участва в решаването на въпроса на човешките права. Въпрос, който беше един от трите основни въпроса в Хазинската кошница. В момента положението на отношенията между Европейския съюз и Китай е малко по-различно. Но, благодаря на всички, които участваха в дискусията. Беше полезна тази обмена на мнение, беше полезна реакцията на нашите гости. Подхождаме към Китай по различни начини, разглеждаме различни аспекти и се питаме как можем да помогнем за промяна на положението в страна като Китай. Е, има препоръки, получихме съвети, може да се използват и за други страни. Мисля, че използвахме двата часа, на, които бяха на наше разположение, по най-добрия възможен начин и затова сега ще кажа добре дошъл на нашия гост във връзка с 3 декември, Международен ден на хората с увреждания. Нашата гостинка представя е Центъра за развитие и помощ на хората с увреждания в Етиопия. Тя има правно образование. Ние в шведското председателство сме извънредно доволни че по време на нашето председателство се присъединихме към хартата на ООН за хората с инвалиди. Бихте ли искали да ни кажете няколко думи? Um, like thank, Chair, for... бих искала да ви благодаря, госпожо председател, за възможността да говоря на това изключително събитие тук в Европейския парламент. Uh, аз съм Бурш от Етиопия съм. А може би за вас ще бъде интересно да чуете нещо за мен. Аз загубих зрението си, когато бях на 5 годишна възраст. В Етиопия, в една отдалечена област. Там все още има ужасни практики, като да речем ранните бракове, но за мен моята загуба на зрението в крайна сметка доведе до нещо положително, защото в крайна сметка не можех да бъда използвана за ранен брак. И поради тази причина ме изпратиха в училище, получих добро образование и, както вече казахте, получих висше образование по право. А, наскоро станах и доктор. А, но в крайна сметка за мен това беше възможност. Не, че я препоръчвам на някой от вас. Но разбира се, това беше едно огромно предизвикателство. Бих искала да поговоря за това как Европейската комисия как Европейската комисия даде нов плод, а именно декларацията за правата на хората с увреждания. Тази декларация беше ратифицирана миналата седмица, така че ще поговоря малко за конвенцията на ООН малко. Тази конвенция е международен документ за правата на човека и беше първият документ за правата на човека в през 21 век. Всъщност какво се изисква по тази конвенция? Изисква се поддържане на правата на човека, на хората с увреждания. Тази декларация, конвенция беше прията на общо събрание на ООН, но в крайна сметка това не се случи за една нощ, не се случи веднага. От 90-те години, през 90-те години беше десетилетието на хората с увреждания, така че бяха проведени различни срещи. И освен всичко друго, през 1997 година Швеция и Италия повдигнаха този въпрос за необходимостта от рамкова програма, от рамков документ а, за хората с увреждания. В крайна сметка, след 10 годишна работа ние достигнахме до конвенцията, която е първият законообвързващ документ в тази област. Той следва традицията на гражданското право, разбира се, има и преамбюл, но а, няма различни раздели или части, както други конвенции на ОНЕ. Има член 1, член 1, който описва целта на конвенцията, но не дава дефиниция на каква, какво е увреждане. казва, не се казва а, кои са хората с увреждания. Няма дефиниция, която да помага при прилагането на конвенцията. А, също така, от член 4 до член 32 или 30 се говори за правата на, на хората с увреждания. Не смятаме, че се въвеждат някакви нови права в този, в тази конвенция. По-скоро това е един призив за внимание и насочване на вниманието към права, които са включени в Международния пакт по граждански и политически права, както и в други документи, които са публикувани до този момент. Не казваме, че няма нови права, просто има права, които са специфични само за тази конвенция, да речем правото на независим живот, на независим живот в общността, което се отнася до мобилността, до възможността за придвижване, а също така и до достъпността. Но има ключови а, принципи, а, 8 ключови принципа, които са изключително важни в тази конвенция. И всички държави се предполагат, че трябва да следват тези принципи. Първият е уважение, достоинство, липса на дискриминация, пълно участие и включване в обществото, приемане на разликите, на различията и хората с увреждания като част от разнообразието, равенство на възможностите, достъпност, равенство между половете, както и включване в гражданското общество, а също така и работа за децата с увреждания. Всички тези принципи са включени в конвенцията. Важността на тази конвенция гарантира нашите права. Тя е важна от тази гледна точка, но също така тя призовава за включване. Именно един нов подход към хората с увреждания – аз знам, че вие също играете важна роля като отделни държави и като едно общо цяло. Важното е хората с увреждания да не се третират като заслужаващи отделни специални права, например като хората в Китай, да речем. А, за нас е важно тези права да бъдат инкорпорирани като едно неотделимо от цяло от правата на човека. И бих искала да приключа своето слово, като кажа, че а, тази конвенция е гаранция за включване. И аз като човек с увреждания го не наричам постижението на моето поколение, но също така не просто постижение, но и средство, което води към равенство, към гарантираме пълно участие и включване както на хора като мен, така и на други хора, които нямат право да говорят, да взимат участие в развитието на своето общество. Много ви благодаря за това, че ме изслушахте внимателно. Благодаря. Много ви благодаря, господин Гуси. Благодаря за вашето изказване, благодаря за вашия принос. Като слушах, ви слушах и ви гледах, виждах колко изразително е лицето ви. Виждах във вас един, една личност, не само с определен опит, но личност, дълбоко ангажирана с проблема за правата на хората с увреждания. Вашето, вашия принос е много важен за нас. Защото този въпрос съществува не само в Европейския съюз, но в целия свят – благодаря ви много за вашия принос към работата на нашата подкомисия. През пролета ще имаме изслушване, посветено на тази тема. Ще имаме възможност за по-подробен дебат. Включително за това, че като а, юридическо лице Европейският съюз ще може да се присъедини към Конвенцията за правата на хората с увреждания. А сега да преминем към въпросите към комисията. Започваме с положението на християните в Индия. Въпрос а, зададен а, от Атакаш. Ще дадем възможност на комисията за отговор. Благодаря. В случая става дума за два въпроса, които се отнасят до Индия. Първо, първият въпрос се отнася до положението на християните в Индия, а вторият въпрос се отнася до промишлената катастрофа в Бопал през 1984 година. По първия въпрос, какво комисията се опитва да направи, за да помогне на християните в Индия? Трябва да кажа, че комисията е споделила с нашите индийски партньори загрижеността, широко разпространена в Европа загриженост във връзка с насилието и преследванията на редица уязвими групи, включително християни в Индия. Ние винаги сме подчертавали, че е необходимо тези граждани на Индия да бъдат защитени, включително и християните, но също така и други групи, младсинства, деца и така нататък, жените и прочие. Официално сме изразили нашата загриженост пред индийските власти, правили сме го няколко пъти по време на диалогът по въпроса на човешките права с Индия. Повдигали сме този въпрос и пред Националната комисия по правата на човека в Индия. И миналата година а, на срещата на върха в Марсилия между ЕСЕ и Индия подигнахме въпроса по време на подготвителните срещи, но също така и на най-високо равнище. Получихме отговор от министър-председателя Синг. Той съзнава трудността на положението и че трябва да се направи нещо проблемите да бъдат решени. Ще добавя, че е, положението на християните в Ориса, е, върху което се съзручава вниманието през последните години, е, е повод за загриженост на ръководителя на нашата мисия в Делхи миналата година. Наша делегация отиде там, за да се запознае с фактите на място. А сега подготвяме друга подобна а, мисия през следващите няколко седмици. Същата група възнамерява да се срещне с представители на неправителствени организации, които а, работят в Лариса, за да се види какво може да се направи, какъв натиск може да се окаже, за да се подобри състоянието на нещата. Накрая ще добавя, че комисията неодавна обяви а, а, от, откри а, а, оферта за предложения. И една а, от а, главните области а, беше осигуряването на достъп до правосъдие на всички включително младсинства, жени, деца и религиозни младсинства. Така ли също така, че работната група на ЕСЕ по правата на човека също така разглежда състоянието на положението на младсинствата и в неговата конкретност. Ако може ми разрешите, веднага ще отговоря и на вторият въпрос за Бопал. бих предложил ако авторът на въпроса, господин а, Ласло Токеш, има някакъв допълнителен въпрос, нека му дадем възможност да го зададе. Изглежда, че той няма какво да добави към а, тук. Благодаря. Благодаря за отговора. Проблема е подобен на проблема в Китай. А, трябва да се запитаме доколко тихата дипломация помага. А, дали само повдигането на въпроса, на проблемите, помага, дали от него има полза. Тъй като аз съм от бивша комунистическа страна, знам от собствен опит, Много въпроси се повдигаха в Румъния. Въпроси бяха задавани на Чаушеско, задаваха ги западните страни, западни дипломати и така нататък. Смяташе се, че въпросите са решени, но всичко продължаваше по-старому. Значи, дали става дума за Румъния, за Китай или за Индия – положението е сходно. Нарушават се човешките права, няма свобода на религията и така нататък, т.е. нещата продължават както преди. Съединените щати, ако бяха взели на времето малко по-твърда позиция по отношение на Румъния, може би Чаушески щеше да отстъпи. Дали ще да отстъпи, това е спорен въпрос. Въпросът е подобен с Европейския съюз, какво трябва той да направи. Примерно законът за езиците в Словакия. Словакиябон. Tehát kérném, hogy, hogy határozottabban vegyük véde. Затова искам се да призова да настояваме по-твърдо на нашите ценности, за да може да защитим тези преследвани младсинства, било мисулмани, било християни, било други а, младсинства. Благодаря. Благодаря, господин Токаш. А сега въпроса на Барбара е, Лохбилър във връзка с положението в Бопал след катастрофата през 1984-та. Благодаря. Нека да започнем започна с това, че Европейската комисия остава дълбоко разтревожена от екологичната обстановка и здравословните проблеми, които са възникнали след катастрофата в Бопал. Но също така трябва да кажа, че комисията няма и по това време нямаше адекватни и добре работещи инструменти, с които да се разреши този проблем. Разбира се, можехме да се намесим с технически средства за обеззаразяването на областта, да предоставим чиста вода на засегнатата част от населението. Може само да реагираме обаче на моби и искания от страна на индийското правителство. През 1984 година беше издадена резолюция за кризата в Бопал и все още, и тогава имахме и все още имаме програма за реакция на такива екологични катастрофи. Но целите трябваше да се договорят с правителството и да бъдат одобрени от съвета и от парламента. Да, тогава получихме одобрение, но а, фокусирането беше върху социалния сектор, върху медицината, върху здравеопазването и нямахме възможност да предприемаме допълнителни действия, особено във връзка с Бопал, елийското правителство просто не поиска никаква помощ. Казвам това, а, нямам предвид, че не трябва да се оказва помощ на Индия във връзка с подготовката и готовността за реакция на а, извънредни ситуации. Има програма, която е разработена с индийското правителство, 10 милиона евро. Програмата е разработена през 2004 година. А, това е една програма, която е свързана с управление на бедствията и се разработва с програмата на ООН за развитие. Тази програма включва всички административни нива в Индия, от националното правителство до отделните щати, областите, дори и до отделните села. Усилията ни са фокусирани най-вече върху големите бедствия, най-вече плановете, които са направени за подпомагане на населението. Това беше една ясна индикация, че Европейската комисия усеща нуждата да оказва помощ за такъв род дейности. Също така бих искал да добавя, че комисията от много години е ангажирана в един екологичен диалог с индийските власти на различни нива до министерското ниво, така че наистина има обмен, има диалог много редовно, като се разглеждат различни екологични въпроси, защото смятаме, че Европейския съюз би могъл да помогне. Това включва области като екологично регулиране, и ние смятаме, че този диалог довежда до реформи, до промени Сега вече виждаме различни регулационни системи. Приемат се системи, които са полезни. И мога да добавя, че от случването на това бедствие Индия започва да работи върху едно много строго законодателство в екологичната сфера. просто да добавя нещо за корпоративната отговорност, корпоративната отговорност на фирми, компании от Европейския съюз, които а, работят в Индия. Този въпрос беше повдигнат в диалога, който се водеше в миналото от министъра по социалните въпроси и труда в Индия като че ли някои дейности ще има обмен във връзка с корпоративната социална отговорност по един по-официален начин за бъдеще. Но не трябва да забравяме факта, че в момента водим преговори за споразумение за свободна търговия с Индия и ние сме напълно ангажирани с преговарянето върху отделна глава за устойчиво развитие, което ще включва всички търговски, економически, социални страни от споразумението. Това също беше въпрос на дискусии с гражданското общество и отговаря на помощта, която ние оказваме за глобализацията, за конкурентоспособността, но също така и за устойчивостта. Благодаря за вниманието. Thank you. Would the uh, uh, lady who asked the question like to s- ask an additional question? You working group. Извинявайте много. Е, благодаря на, uh, uh, за отговора на въпроса. Трябва да попитаме английското трябва да попитаме индийското правителство фактически какви средства ще отдели Искам да подчертая, а, че а, специалният докладчик на ООН по въпроса на човешките а, права, професор Раги, подчерта, и то не само във връзка с Индия, че е необходимо правата на жертвите, включително жертви на компанията Dow Chemical в случая, а, да бъдат защитени. Благодаря. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł Biller. E, przechodzimy do następnego pytania, które zostało zgłoszone przez panią. Благодаря. Сега минаваме към следващия въпрос. На въпросът на господин Егле. Положението в Виетнам във връзка с младите буддистки монаси и монахини. Имате думата за отговор. Имаме представител на комисията, който ще отговори на въпроса. Благодаря, господин председател. Искам да почетая, че комисията много добре знае положението с този манастир. На 10 ноември приехме група от 10 монаси от този манастир, разговаряхме с тях относно положението в манастира. На 11 ноември а, шефовете а, на ръководителите на мисии се срещнаха с комисията за регионални а, въпроси и е, изразиха загриженост за тормозът над мирните монаси и е, решението да бъдат е, изгонени монасите, които просто се възползваха от своето право да упражняват религията си. <clears throat> Сега ръководителите на, ръководителите на мисиите на страните от Европейския съюз възнамеряват да направят посещение в манастира, за да проучат положението на място. И в резултат на техния доклад, може би ще решим да вземем допълнителни мерки. Въпросът ще бъде повдигнат а, а, по време на следващата наша среща с вьетнамската страна на 11 декември и ще беше споменат в резолюцията за човешките права в е, Виетнам. Тоест, е, нашето внимание, седимсно слабото внимание развитието на нещата. И е, сме е, осведомили Виетнам за нашите становище по въпроса. Благодаря. Благодаря на много, на комисията. много благодаря на представителите на комисията. Дали госпожа Егле има някакъв коментар? Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря съвсем сърдечно на комисията. Искам да благодаря и на колегите си, защото те подкрепиха резолюцията миналата седмица, приятел в Страсбург. Няколко въпроса бяха повдигнати днес. Въпроси свързани с човешките права. Задачата е наистина огромна и благодаря на всички, които реагираха по тези въпроси. Много ви благодаря. Нека да преминем към следващия въпрос, който беше повдигнат от госпожа Никол Кил Нилсен във връзка с достъпа до вода в контекста на израелско-палестинския конфликт и преговорите между Израел и Европейския съюз. Мога ли да помоля комисията за отговор на този въпрос? Много ви благодаря. Когато става дума за достъп до продукти на палестинска територия, бих искал да посоча основния принцип, който управлява тази област. Този въпрос най-вече се урежда от новото споразумение. Така че основните принципи са, че Европейския съюз смята, че споразумението между Европейския съюз и Израел се отнася най-вече Може би, ако обичате да започнете от начало, защото може би има някакъв технически проблем. Това, което споменах, е, бяха основните принципи, които се прилагат, когато става въпрос за достъп до продукти от окупирани територии. Тези принципи са, че Европейския съюз смята, че асоцииращието споразумение между Европейския съюз и Израел се отнася само единствено територията на Израел, държавата Израел. Тази територия се признава от международната общност във връзка с резолюциите на съвета за сигурност на ООН. Това означава, че продукти, които идват от израелски селища, не, се, не подлежат на преференциално третиране по отношение на тарифите, когато влизат в общността. Това е основен принцип, който е заложен в няколко документа, които са публикувани в официалния вестник на Европейския съюз през 2005 година и те все още са в сила. Но, както казах, въпросът по-конкретно беше свързан с новото споразумение за земеделието, най-вече за либерализацията на търговията с земеделски продукти, с риба и рибни продукти. Това споразумение беше подписано в началото на ноември и ще влезе в сила на 1 януари 2010 година. То почива върху принципите, които току-що споменах – И следователно всички тези горезборени продукти а, влизат в силата, в, в а, полето на този на това споразумение и не подлежат на преференциални тарифи, когато се внасят в Европейския съюз. Другият въпрос беше свързан с водата. Най-вече във връзка с един доклад, който беше публикуван от Amnesty International, който разглежда най-вече проблемите с водата, когато става въпрос за окупираните палестински територии и Израел. Европейската комисия е много добре е запозната с този доклад. Поддържаме контакти с Amnesty International, запознати сме с съдържанието и го разглеждаме непрекъснато напоследък, защото той беше публикуван наскоро. Запознаваме се много подробно с съдържанието му. Когато става въпрос за ролята на водата, ни и канализацията, това не е нещо, което е изрично споменато а, в споразумението. Но през 2002 година срещата на ООН за економическите и социалните права а, разгледа член 11 за да се включи правото за достъп до вода като право и като адекватен стандарт на живот. Това, разбира се, се отнася до достъпа до питейна вода и до канализация. Нещо, което се радваше на успех в срещата на ООН. Когато става въпрос обаче по-конкретно за достъп до вода в този регион, ние признаваме, че има определени предизвикателства и трудности, свързани с достъпа, използването, управлението на водните ресурси на палестинската територия. Тези трудности имат отражение върху правата на човека, например във връзка с липсата на дискриминация и управлението на водните ресурси. Нашата политика винаги е била да окоръжаваме Израел и нейните съседки да решат въпросите с водата по време на мирни преговори. Един друг аспект, който беше споменат от член на вашата подкомисия, Искаме да кажем какво прави Европейската комисия, за да подкрепя проекти за развитие в тази област. Има определени проекти, които се подкрепят финансово от Европейския съюз, например регионалните банки с данни във връзка с водата, Израел, и Йордания се включват в този проект. И всъщност целта е да се подобри информацията, която се предлага във връзка с използването и управлението на водните ресурси. Ние се опитваме да предлагаме нови про проекти, които да подобрят положението с водата в ивицата газа. И винаги е било част от нашата политика да оказваме натиск върху Израел, да намалява ограниченията както и да инвестират повече средства, за да подобряват мрежата за използване на водата. Европейската комисия ще продължава да дава средства а, за подобряване на мрежата, за подобряване на ситуацията с водата и канализацията в Израел. Разбира се, това е част от нашата финансова помощ. Ние се опитваме да работим с палестинските власти, за да оказваме финансова помощ и на Западния бряг, И разбира се, трябва да обмислим за повдигането на тези въпроси по време на политическия диалог с Израел и за поддържането на нашата политика на добросъседство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. А, иска ли а, госпожа Кил Нилсен да отговори? Благодаря за тези отговори, но въпреки това не съм убедена, че последяемостта на продуктите, които се внасят от Израел е достатъчно добра. Тя е всъщност много трудна, ако не си дадем достатъчно средства, за да ги последим. Знаем много добре, че в щайгите с плодове всичко е смесено. Има асоциации, които задълбочено изследват въпроса и те разполагат с значителна база данни, която е на разположение на всички, които желаят, НПО-та и така нататък. Те са работили по хиляда фирми, които са засегнати от този факт, от това, че също се възползват от плодовете на колонизацията. 300 данни съществуват на сайта на една доста позната асоциация в Израел – голям брой фирми се наблюдават, Веолия, Тексия, но особено Агрекско. В долината Агрекско всъщност пуска на пазара 70% от плодовете и зеленчуците, а пък работниците и са повечето, почти 90% раби от Палестина. Тук действително се опираме на правата на човека, защото тези хора работят при много трудни условия. Те получават заплати, които са много по-низки, отколкото минималният прак, предвиден в израелските закони. И се установява, че тези продукти, които се отглеждат в колониите, получават етикети израелски продукт защото се изнасят в европейски страни където съответно по-естинските продукти не се, не се приемат. Така че това е цяла една игра. Трябва да знаете, че има и движение на бойкот, което се засилва. Имаше призив за такъв бойкот от палестинското гражданско общество, от палестинските синдикати, от комитети и земеделци, които призовават европейците да бойкотират тези продукти които се произвеждат при неприемливи условия, първо на окупация и второ на, на изключително лоши условия на труд, които не отговарят на човешките права. Така че аз не съм успокоена от това, което ми казахте. Всъщност, мисля, че става въпрос за необходимост от е, същинска политическа воля, за да се провери откъде идват доматите, смокините и всички тези продукти. Uh tych e, pytań akurat. Много благодаря. Изглежда отговорът на Европейската комисия не удовлетворява напълно госпожа Кил Нилсън, което означава, че комисията ще трябва да продължи да работи по този въпрос.